Има ли някой, който иска да обясни гласуването си по доклада Коеля? Аз гласувах за докладът, защото в интерес на безопасността на децата трябва да се включат тези мерки за безопасност в паспортите. С този пакет от мерки правим крачка напред в борбата с трафика на човешки същества и трафикът на деца. Госпожа Ройтова. Сигурността на паспортите трябва да се увеличи с добавяне на биометрични данни. Това е добро за сигурността на европейците. Но трябва да видим и обратната страна, защитата на неприкосновеността на личните данни. Аз ще работя за прилагане на това законодателство в национален план, за да няма бюрократични пречки. Европа и Фронтекс трябва да участват в по-тясно полицейско сътрудничество между страните членки, за да имаме по-добра сигурност в Европа. Радвам се, че ще се издават паспорти на 12 годишни за да може да се бориме с трансграничната организирана престъпност. Затова гласувах е, за този доклад, макар и на пръв поглед той да изглежда противоречив. Спорен. Вложите. Благодаря, господин председател. Подкрепям докладата е, Коело тъй като биометричните данни увеличават сигурността. С този начин ще се борим с фалшифицирането на паспорти. Трябва да се вземат необходимите мерки в страните от Шенгенското пространство, тъй като като отваряме границата, границите, а, гражданите трябва да бъдат достатъчно добре защитени. Нещо, което не е случая сега за сега. Паспортите не винаги са най-доброто решение. Всяка година стотици хиляди обаче влизат в Европейския съюз не като законни, незаконни и полузаконни емигранти. Uh, 77 хиляди uh, искания за законно емигриране бяха са били отхвърлени. Биометрични данни в паспорта не са достатъчна гаранция за всичко това. Господин Стоянов. Господин председателю, аз гласувах против доклада Коелю <clears throat> поради две причини. Първата е, че се чувствам изключително притеснен за гражданските права и за това че събирането на биометрични данни значително ще застраши сигурността на гражданите по специално по отношение на свободата както и също така ще бъде нарушено основното човешко право на свобода на придвижване. но това което ме притеснява повече е че в моята страна въвеждането на нови документи за самоличност ще бъде за втори път в последните десет години. за девет години аз лично ще си вадя за трети път документи за самоличност. може да ви се струва смешно но в българя хората са с толкова ниски доходи че допълнителното им натоварване със средства които те трябва да похарчат за да си купят новите документи за самоличност просто не е етично не е морално спрямо тези хора. когато става дума за пенсионери които взимат по сто лева това са 50 евро пенсия не е редно да им се искат 20 евро за да им се издадат нови документи за самоличност затова аз гласувах против доклада коелho защото смятам че той е много неподходящ за моята държава. благодаря. Значи госпожа Синот не е тук, тогава господин Мичел. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че гласувах накрая срещу докладът на Капато, тъй като мисля, че това е има общ въпрос, който се... Общ доклад, който се занимава тези въпроси. Трябва да направим нещо във... с нашите протоколи. Има членове на парламента, които са били тук 4,5 години, получавали се заплата и са говорили по-малко, отколкото господин Брок е говорил за 6 месеца. Трябва да се вземат някакви мерки. Хора, които не участват в парламента, не участват в комисиите, някои е, говорят и хукват веднага към летището. Место да бъдат тук, те е, си седат в съответните страни, е, ругаят, казват, е, че демокрацията в парламента не работи, че това е. И мисля, че те не трябва да им се позволи да продължават по този начин да злоупотребяват с демократичните права трябва да има по-голяма наистина прозрачност в работата на парламента, за да се види кои участват в работата на парламента и кои не участват. Господин Мичел. Господин Мичел, вие говорихте за доклада на Капато. Ние обаче сме е, за, говорите за доклада Коелио и сега можем ли да минем към доклада Ламсдорф, обяснение на, гласове, на гласуване от госпожа Ройтова. Господин председател, Европейския оръжен пазар е отворен за държавни поръчки с, с пълно зачитане на член 273 от договора. Аз бях внесла предложение за това да не се е, прахосват пари. Е, особено за военни договори, които нямат нищо общо с сигурността. Сегашното предложение означава много повече пари за научно-развойна дейност за полезни технологии. Господин Алистър. Благодаря, господин председател. Аз съм против този доклад поради заплахата, която виждам в него за правителствата и за търговски дружества, които са инвестирали много за научна развойна дейност в сферата на отбраната при а, е, тази директива договорите за държавни поръчки в момента са изложени на европейска конкуренция, което не дава възможност на държавите да защитят а, е, международните си права. А, в Великобритания има няколко водещи оръжейни фирми и затова ние сме много разтревожени от този доклад и особено от мотивацията на този доклад, който твърди, че е насочен да повиши интеграцията, а не да сложи акцента върху ам, а, ползите. Господин Фатуцум, благодаря. Благодаря ви, дами и господа, господин председател, добър ден. Ще се опитам да бъда по-кратък от е, обикновено. Аз гласувах за доклада Ламсдорф, е, който е крачка напред в полза на общата сигурност и отбрана, но аз се питам и питам и вас, кога най-после ще постигнем същинска европейска отбрана, истинска европейска армия и истинска възможност да пестим средства и да се защитаваме като Европа. Надявам се това да стане колкото може по-скоро, господин председател. Е, съжалявам, но аз не мога да дам отговор на този сложен въпрос. И така, продължаваме към обяснението е, на вод по господин доклада Шротер. Госпожа Ройтова иска думата. Седо, подпожила съм справо о небезпечних латах а приправствах. Господин председател, аз гласувах за доклада. Гласувах за доклада който а, е използва, а, който се отнася за органичните вещества. А, трябва да се разглежда този доклад само за с оглед на безопасността на альтернативни вещества, които ще бъдат предпочитани и от потребителите. Благодаря. Някои вещества са толкова а, опасни, че те трябва да бъдат забранени или да бъдат много ограничено използвани. А, това вещество трябва да бъде извадено от обращения. Благодаря. Преминаваме към доклада Фигерейдо. Госпожа Ройтова отново иска думата. Благодаря, господин председател. Аз ценя международния договор, който въвежда нови работни условия в, рибната промишленост. Призовавам съвета и комисията да направят всичко, което е възможно да се ратифицира договора. моят апарат за гласуване е, не работеше и аз гласувам против за. Сега преминаваме към доклада Катаня. Моля, спазвайте е, времето за изказване. Има много желащи да се изкажат. Госпожа Беласка. Благодаря. Този доклад е, доведе до обменение на обмяна на мнение между европейските между евродепутатите. Доклада при, привлича вниманието върху руско-украинския конфликт. Ние трябва да бъдем обединени, за да избегнем действия, които биха заплашили нашето европейско единство. Кризата ще повлияе всички нас, поляци, словаци, германци и унгарци. Да трябва да се опитваме да решим проблемите защото в противен случай е, това ще бъде заплаха за Европейския съюз. Трябва да фокусираме вниманието си повече върху ратифицирането на, европейския, на Лисабонския договор. Тук в тази зала се, по, се изразяваше позицията, че автономията е неоправдана. Е Основната идея на обединението не би трябвало да се пренебрегва. Трябва да помним изказването на Шуман, че да се мисли като европеец не може да бъде за сметка на нещастията на нашите съседи. Господин а, бива сега това по доклада, говоря за доклада на Катания. Мисля, че има а, е, има тук много една лъжлива картина се създава една заблудаваща картина. Всъщност не става въпрос за нещо, което е извършено между 2004 и 2006 година. Това е по-скоро една, един списък на неща, които иска левицата, еднополови бракове, легализирането на незаконните иммигранти и така нататък и аз и делегацията на ЕНП отхвърляме този списък. Именно за това нашата група гласува против този доклад. Господин Барко. Дякуем за слово, пан председа. Благодаря, господин председател. Гласувах за доклада за положението на основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 Подкрепих го, защото беше прието 40, текста на 49 е, параграф. По този начин бяха предотвратени усилията на някои провокатори. Това е едно ценно заключение на днешното пленарно заседание, е, за което поздравявам парламента. Благодаря. Госпожа Ройтова. Господин председател, аз също гласувах срещу доклада на този член, на този депутат комунист по отношение на основните права в Европейския съюз. С измененията няко... документа се модифицира до някъде по отношение на положението на малцинствата, но заключенията на доклада не са обективни. Той този доклад възприема едностранно, едностранно подход към основните човешки права, обратно на съществуващите, противоречие с съществуващите договори, той се опитва да реши проблемите по-своему. Благодаря, господин председател. Дрит Талмидем Хаджа, Лина Манабишмаха, Уманисташна Чета. naqbilx аз гласувах срещу доклада, защото абортите са човешко право. Жалко е, че един доклад а, като този се занимава с неща, които не са в правомощите на Европейския съюз. Европейския съюз не трябва да се намесва в тези въпроси. Това са въпроси, които се решават чрез субсидиарно, затова гласувах срещу доклада Катаня. Благодаря ви, господин Лапес a katainen jelentéssel kapcsolatban támogatólag szavaztam mivel. Благодаря ви. Аз защото слабостите е, в политиката за защита на младсинствата бяха отстранени и е, в по-голяма степен се отчете положението на младсинствата в Унгария. Защитата на е, лингвистичните младсинства се изтъква, защото това е едно основно човешко право, да можеш да говориш на родния си език. До сега това право не беше гарантирано на всички. Колкото до определението на самото понятие младсинство, това е друг въпрос, е, в е, Европа има 150 мълцинства и за това трябва най-после да се каже какво е това мълцинство. В параграф 49 се говори за автономия на мълцинствата. Мисля, че това е идеална форма, която се предлага и трябва да се вземат предвид най-добрите практики. Благодаря ви, господин Лестер. Благодаря, господин председател. Едно общество, което е, е вторачено в, в правата, едно общество, което непрекъснато иска. И то не разбира а, а, връзката между а, нормалните семейства и хомосексуални връзки. Естествената връзка между мъжа и жена. Колкото и да съм не модерен, аз се срамувам да кажа, че а, аз не искам да се съглася с, с е, еднополовите бракове. Е, моята позиция по-маловажна ли е от онези, които искат? Аз не съм съгласен с този аспект на доклада. Ако това ме излага на присмех, така да бъде. Аз обаче знам кое е право и кое не е право, господин Бърник. Благодаря, господин председател. Е, в кариерата ми като член на Европейския парламент рядко съм виждал такъв е, списък на политически безмислици и клишета, както в доклада Катания в доклада по така наречените основни права се позоваваме на Лисабонския договор, а той вече беше отхвърлен и той няма никаква юридическа основа, следователно. И всъщност ние си задаваме въпроса за кого става въпрос, за основни права на европейските граждани или на еврокрацията. Забравя се едно основно право, примерно правото на гражданите на на моя народ да се чувстват добре в родината си, да могат да си защитават благоденствието, правата и културата си в дома си. Това не е споменато и не отговаря на това, което аз трябва да поддържам в политически план. Уви, отново доклада Катания излага парламента. Господин Клайс, да, господин председател, правото, свободата на словото трябва да се упражнява, но не можем да мерим всички основни права само с мярата на правата на словото. Има цензура или автоцензура, която отхвърля някои субекти от обществения дебакт. Има групи, които искат да наложат е, мълчание на другите, е, но това, което е абсолютно недопустимо, е, е призива за преследване на всякакви расистски изказвания, които проповядват омраза подобни правилници доведоха това, че в Белгия най-голямата фламандска партия беше осъдена, защото се критикува е, политиката на иммиграцията. Трябва да знаем какво искаме. Не може... Или сме за свободата на словото, или не сме малко за тази свобода на словото. Трябва да приемем всички нейни последици. Госпожа Туц. Sui дирити фундаментали pur avendo votato По трите основни положения аз гласувах против при окончателния вод, но за параграф 81, е, с който моя приятелка Таня, който ме гледа, казва, че иска от държавите членки да подобрят в най-значителна степен достъпа на младите хора, на третото поколение и на инвалидите до пазара на труда. Пишейки това, всъщност, може би не го е написал, но е имал предвид, че достъпа до пазара се подобрява, при положение, че се подобрява все пак и достъпа до пенсии. Говорим за възрастни хора, за инвалиди или ами, хора, но аз съм сигурен, че е, той не възразява е, младите хора да могат е, още като млади да си получат пенсията, пък после да работят като устареят. Тъй като нашите изказвания се разпространяват по интернет, искам да кажа, че това, което казвам в момента е с пълната си симпатия да изрази подкрепата си на възрастните хора за пенсия. Report... В докладът Катания мнозина се опитват да използват човешките права като а, а, повод а, да а, прокарат а, разрешаването на абортите. Тук става дума за нещо много важно. Най-важното право право на живот. Право, от което зависят всички други права. Като ирландска депутатка би било интересно да отбележа, че този доклад и измененията, свързани с Лисабонският договор и хартата за основните права и законодателството за абортите в Европейския съюз. Госпожа Магинес. Благодаря. Още в самото начало искам да се отбележи, че по 31 параграф първата част от моето гласуване трябва да бъде за мисля, че докладът можеше да направи повече в, в области, където е необходимо това. Радвам се, че беше подкрепено моето изменение 42, а именно, че средствата да отиват само в тези страни, членки, които отговарят на съответните критерии. Това е ключов въпрос за мен. Има много въпроси в доклада и други казаха, че става дума преди всичко за субсидиарност. Има... Европейския съюз не му е работа да урежда законодателството във връзка с абортите. Затова не можах да подкрепа целия доклад, а се въздържах, тъй като смятам, че изменението с връзка с хората с увреждания е много важно, защото те няма кой друг да ги защити. Благодаря. Господин Миколашик. Благодаря, господин председател. Докладът Катаня е, засяга много въпроси, свързани с основните човешки права. Искам също да изразя моето несъгласие с докладът по един важен въпрос. Някои ключови изменения, които щяха да коригират слабостите на доклада, не бяха приети. В доклада ставаше дума за така наречените сексуални права и за така сексуално здраве. Включва се тук и правото на аборт. Това е нещо, което ние не можем да налагаме на страните членки. Аз подкрепям онези, които са за защитата на човешкия живот. Господин Ебнер. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с господин Пиркер и затова ще бъда кратък. А, мисля, че колегата Катания е сбърка темата. Този доклад изобщо не трябваше да се вписва в дневния ред. И службите трябваше да проверят дали доклада отговаря на темата си или се говори за съвсем други неща. В този доклад всъщност се говори за съвсем други неща и не отговаря на заглавието, което му е дадено. Сега по параграф 49. Аз бих искал първоначалният текст да бъде прият е, без изменения. Аз гласувах против доклада по причините, които изброих. Благодаря ви, господин Дилен. Благодаря, господин председател. Рядко съм гласувал толкова убедено срещу доклад, както днес. Ако прилагаме този доклад, утре е, в Европейския съюз ще има диктатура на политическата корупция и расизма ще вземе мястото на свободата на словото а, за незаконната иммиграция в Европейския съюз ще отворим още по-широко вратите, без да се съобразяваме е, с сигурността на гражданите. Е, правата на престъпниците е, ще бъдат признати и мисля, че света е с главата надолу в този доклад няма нито дума за задълженията на емигриращите да се включат в европейското общество, а именно ние като европейци сме посочени с пръс. Нашите, моите моите съграждани им е повече отписнало непрекъснато да ги заклеймяват. Господин Кавана. Um, Извинявайте, доклада Катания съдържа много неща, с които не съм съгласен. Не приемам, че работа на Европейския съюз да дава права. не приемам също така, че хартата на основните права, който е основен политически документ, който е част от неуспялата е, европейска е, конституция. Не смятам, че той трябва да бъде включен в европейското законодателство, а още по-малко в британското законодателство. Аз е, отхвърлям абсолютистския подход към правата на човека. Не съм против по принцип признаването на еднополови партньорство, но това не е работа на Европейския съюз. Това е а, работа на националните парламенти. Предвид тези мои възражения гласувах против. Господин Анем. Господин председател, опитът на много епохи ни учи, че правата на хартия не гарантират истинските права. Правата от в хартата не са много различни от правата, които са съществували и в нацистска Германия и в Съветския съюз, но правата на хартия са безполезни, ако няма адекватни механизми за тяхното прилагане няма криза в Европейския съюз, има само криза на демократичната легитимност. Един начин, по който може да се реши тази криза е да а, а, вярваме на нашите граждани, да подложим Лисабонския договор на серия от референдуми. Госпожа Томашевска. Господин председател, всяко дете има а, право на родители от двата пола. И дори след развода на родителите, не чиновници трябва да решават а, контактите на детето с родителите А, детето има право да говори езика на родителите си, ако родителите говорят два езика детето и трябва да има право да говори на двата езика. А, в Германия обаче децата на, на смесени бракове нямат право да говорят полски. Именно затова подкрепих изменение 24. Неговото отхвърляне ме накара да гласувам против глакола като цяло. Аз искам да подчертая правото на живот и на принципа на субсидиарност. Господин Патен. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. А, а, ние сме против расизма, а, гениталното а, а, а, обрязване, където и да става това. В Великобритания при нашите закони ние имаме достатъчно човешки права, нямаме нужда от защитата на Европейския съюз това е недемократична организация и очевидно не може да бъде пазител на ничии права. Искаме също така да напомним на парламента, че семейното право е от правомощията на трите членки, не е част от юрисдикцията на Европейския съюз. Сега, дали трябва наркоманите а, да бъдат съдени по наказателен закон е въпрос на всяка отделна държава. И не трябва Европейския съюз да се опита да замени правната система на отделните страни. И затова Великобританската партия на независимостта гласува срещу докладът Капато. Сега господин Итоналис. Господин председател, а, когато става дума за подобни доклади, често говоря с различни групи доброволци, а, и човек може да се получи от опита на други хора. Аз редовно се опитвам също така да оценя мненията на различни депутати от различни политически течения, за да видя как оценяват те тези проблеми. Напъсна съм съгласен с това, което казаха господин Ханан и господин Калахан. Но бих искал да говоря с членове като господин Алистер зад мен, примерно, който не е от моята политическа партия, но той е много трудолюбив, прагматичен депутат, мъдър и, и, и може би да се съгласим, че не сме съгласни помежду си, по така един цивилизован начин. Разбира се, човек може да си позбира за кое да гласува, за кое не. И е, много трудно е да се е, реши как да гласува, затова аз избрах е, най-лесния начин, въздържах се. Госпожа Гар. Благодаря. Този доклад за основните права в Европейския съюз е доста сложен документ. Мисля той обаче, че е проб, прави пробив по отношение на правата на децата и социалните права. Правата на младсинствата и тяхната закрила е нещо, което е достойно за поздравление използването на народният език и самоуправлението също са засегнати в доклада. И затова унгарската делегация от НЕП гласува за доклада, въпреки че има редица негови части, които ние не подкрепяме. Например, взимането на решение на ниво на Европейски съюз на место на национално ниво. Сега още трима има поискали думата. Искам да посоча да ви напомня, че обясняването, обяснението на гласовете, гласуването не може да се иска подобно обяснение, след като е започнал вече а, процесът а, на обясненията. Още на трима души ще дам думата за по една минута. Господин председател, моля за извинение, че не поисках думата по-рано, но дискриминацията на младсинствата чието член съм лично аз, тъй като е, изповядвам определена вяра, доклада на господин Катаня може да получи моята подкрепа. По основните права ние отбелязахме много голям напредък, огромен напредък. Е, благодаря на докладчика, че се върна към главата за малцинствата. Това е добро начало. Съдебна система защита на малцинствата наистина трябва да се създаде. Е, Съгласен съм с това, което каза госпожа Гал. Трябват ни компромиси, още повече, че не бяхме съгласни по всички точки, особено във връзка с е, хомосексуалността и евтаназията. И не мога да приема е, е, религиозни водачи да е, вземат отрицателно отношение към е, хомосексуалността. Мисля, че трябва правата на младсинствата най-вече да бъдат защитени по-добре в този доклад. Благодаря, господин председател. Гласувах срещу доклада. Въпреки това, има, той в него има някои части, които бих подкрепил. Гласувах обаче срещу целият доклад, защото в този доклад се смесват економическите иммигранти и традиционните мълцинства емигрантите, които са дошли в моята страна по време на окупацията през Втората световна война, например. През 50-те години на окупация нацията се разводни и сега само 50% от а, кореняците латвийци живеят в страната. Латвийците ставаха мълцинство в собствената си страна. Господин Монталто. Благодаря, господин председател по положението на основните права в Европейския съюз гласувах. С голямо съжаление, заедно с моите двама малтийски колеги, трябваше да се въздържим. Въпреки, че докладът повдига основни, важни въпроси на основните права, той включва и други въпроси, такива като абортите, които не би трябвало да бъдат включени в този доклад. Ние трябваше да гласуваме, тъй като сме срещу аборта, трябваше да гласуваме срещу целия доклад. Има и други части но доклада, обаче чувствителни, деликатни въпроси, по които трябваше да се обсъдим. Ставаше дума за написването на завещания, правото на достойно на приключване на живота и така нататък. Благодаря ви. С това минаваме към докладът Капато. А, господа Ройтова. Благодаря, господин председател. Е, макар, че първоначалният текст съдържаше много важни и полезни разпоредби, е, тя беше променена. Аз не искам да подкрепя тази глупост е, и е, е, никой национален парламент в цивилизована демокрация не вменява в задължение на, е, е, парламентаристите си да бъде. Е, Сега, благодаря, господин председател. Аз ще помня вашите любезни думи. Тогава, когато говорим за прозрачност и достъп до европейските документи, мисля, че всички ние може да се съгласим с това, защото в крайна сметка ние сме тук, защото нашите данакоплаци са ни избрали и те са създали тези институции. Но нека да бъдем абсолютно ясни по този въпрос. Ние говорим за прозрачност на документите и достъп до документите, но трябва и да накоплатеца да има достъп до тези документи, ако иска. Не отдавна една група парламентарни лидери посети лидера на една, демо, дем, един демократично избран лидер и бяха в Чехия. ние искаме да се публикуват стенограмите на обидата, която беше нанесена на този лидер. Благодаря. Сега вече можем да приключим. Това е края на обясненията на, гласовете, на гласуването. прекратявам заседанието. Връщаме се в 3 часа, когато ще говорим за положението в Близкия изток и Газа.